quiere hablar la señora Rodríguez. Sí, señora Rodríguez. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви е, за избирането, но искам да, да благодаря на досегашната ни председател от името на групата на социалистите и демократите. Е, през изминалите две години и половина водихме много битки, но въпреки това искам да ви благодаря лично за честността и лоялността, която проявихте в тежките времена, през които минахме. Мисля, че винаги сме работили в духа на взаимното уважение и затова ми е много важно на това място да ви благодаря от името на моята политическа група и да ви пожелая всичко добро, много здраве и много успех за в бъдеще. Благодаря. Muchas gracias, señor Rodul. Yo iba a intervenir. Благодаря. Всъщност, аз самият исках да се изкажа за да изкажа благодарност. Но сега давам думата всъщност на другия колега, който заяви желание да се изкаже. La Presidente Фрага, per il lavoro che ha svolto in questi due anni. аз искам да благодаря на бившата председателка госпожа Фрага. Благодаря за вашата работа през изминалите две и половина години в тази комисия. В началото Малко имахме разногласия, но след това, през последните месеци, всъщност аз започнах много да се възхищавам на уменията ви. Наистина е ужасно да си помислите, че вече няма да председателствате тази комисия, защото вие в тази си функция е, се справяхте прекрасно. Със сигурно ста секретариатът е, сега ще бъде на штрек. Благодаря, господин Стивенсън. Искам да повторя казаното. Беше голяма привилегия да работим с Кармен като председател. Аз и преди съм бил в бюрото. Бях председател на комисията, когато вие бяхте начало на генералната дирекция. Някои от шотландските ми колеги е, ще бъдат ужасени от изявлението ми, но аз от вас научих почти всичко, което знам за риболова. Така че благодарност за вашата усилена работа и за всичките ви експертни познания. Благодаря. Аз също искам да благодаря лично на госпожа Фрага за прекрасното и председателстване ние всички се ползвахме от вашите обширни познания по темата и това е, направи безпроблемна работата на комисията. Тя винаги протичаше на високо ниво. Аз много се радвам на това и от името на, зелената, на групата на зелените ви благодаря. Will... Господин председателю, искам да се присъединя към благодарността към Кармен Фрага. зная от 84 година. има много приятелство и много любов между нас. В момента, в който започне да работи, тя забравя разногласията, забравя а, отрицателните емоции. А, искам да я помоля за извинение, ако от време на време съм бил контра или съм бил неучтив. Тя бе изцяло посветена на работата си. Знаеше си материята изключително добре. Беше голям актив а, за нашата работа като председател на комисията. Но разбира се, тя остава член на комисията и със сигурност и в бъдеще ще споделя огромните си познания. Ако по някакъв начин съм те обидил, Кармен, с нещо, което съм казал през всичките тези години, моля за извинение, така че отново да сме възможно най-добри приятели. Искам също да се възползвам от възможността да изразя съболезнованията си към Кармен за а, смъртта на баща й. Благодаря ти още веднъж, Кармен. Благодаря. Да, всички се изказаха в един и същи дух и аз ще присъединя гласа си към тези изказвания. Най-напред искам да изразя нашите съболезнования и симпатията на всички ни към Кармен в този труден момент, но преди всичко искаме да благодарим координаторите, заместник-председателите, много по-добре могат да свидетелстват за качеството на работата ти като председател на комисията през последните две е, години и половина. И а, всъщност ти вдигна летвата високо за мен. Ни най-малко не е лесно сега да застъпя на твоето място. Питам се дали е, ще е, се умея да науча всичко, което ти си ни оставила, но ще се опитам да се спогодя с всички политически групи, с секретарията и с представителите на индустрията. Така че максимално да е, се справим с предизвикателствата които ни очакват в бъдеще. Малка е комисията ни, но извънредно важна. И мисля, че ако вървим в една посока, тогава ще можем да преодолеем трудностите, разбира се, ако е възможно. Но трябва да помним и стремежите си, в крайна сметка, те се свеждат до това резултатите от нашата работа да осигурят бъдеще на сектора при условията на устойчив риболов. Благодаря на всички ви също така за подкрепата. И искам да ви помоля за подкрепа и в бъдеще, за да може комисията да работи максимално резултатно. Сега трябва да преминем към избор на останалите членове на бюрото, по-специално заместник-председатели. Първото заместник-председателско място. Имаме ли а, кандидатури за първи заместник председател. Мисля, че е предложено само името на господин Стивенсън. Други кандидати има ли? Благодаря, е, господин е, председател. Аз вдигнах ръка, за да предложа господин Стивенсън, но някой е свършил това преди мен. Председателят, много добре. Има ли други предложения? Ако не, мисля, че можем да утвърдим избора на господин председ... Е, Стивенсън като наш първи заместник председател чрез аплодисменти. Аналогично, сега трябва да изберем втори заместник председател. Има ли кандидатура? Bueno, el, coordina, el coordinador del, del Grupo Popular no está от, извън а, микрофона. А, координаторът на НП не е тук, но а, предложих а, ми господин Кадек да стане втори заместник председател. Има ли други предложения? В такъв случай нека аплодираме господин Кадек а, като втори заместник председател. Сега, трети заместник председател. Госпожа Родос. Естествено, че има предложения и кандидатури. Предлагаме Гидо. Гидо Милана. Muchas gracias, ¿Alguna otra propuesta? Благодаря. Други предложения има ли? Явно не. Така че господин Милано ще стане третият ни заместник председател. Поздравление. И четвъртият заместник председател. Господин Галахър. Кари е пред, предложената кандидатура от нашата група. Благодаря. Има ли други кандидатури? Господин Хагланд, Кари Хагланд, се одобрява с аплодисменти за четвърти заместник председател. Разбира се. А... Всички кандидати са съгласни с издигането на кандидатурите им, регистрирали са финансовите си интереси, което означава, че няма пречки за заемане на длъжностите. Поздравления, сега можем да преминем към доста натоварения си дневен ред. Точка трета в дневния ред е самото му приемане. Беше предложено да заличим точка 26 тъй като докладчикът няма да бъде в състояние да участва на заседанието. Идеята е да бъде отложен на тази точка за следващо заседание. Съгласни ли сте? Възражение имате ли? В такъв случай приемаме дневния ред с тази промяна. Съгласни сте, нали? Благодаря ви. Точка четвърта приемане на протоколите от заседанието от 12 и 19 и 20 декември. Ако няма възражение до края на заседанието, протоколите ще се смятат за одобрени. До края на тази следобедното заседание трябва да заявите възраженията си, ако искате да не настъпи такова одобряване. Съобщение на председателя, следваща точка. Нямам какво да ви кажа на този етап. Точка 6. Започваме с точките, предвидени за гласуване. Първо, протокол договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисао за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие по споразумението за асоцииране в областта на рибарството, е, споразумение, което в момента е в сила в двете страни. Доколкото ми е известно, не са внесени изменения към протокола така че можем направо да преминем към гласуване. Съгласни ли сте? Нека започнем да гласуваме. Начало на гласуването. Се cierra la votación. Край на гласуването. Votos a favor 19. За 19, никой против, 3 въздържали се, приема се. Следващата точка е точка 7. Европа за ефективно използване на ресурсите. Тук а, е, е, имаме изменения. Госпожа Траутман, има ли нещо против? Можем да гласуваме направо. Аменда 1. Се цирна на Изменение първо. Край на гласуването. 5 на 14 плюс 1 въздържали се, това изменение се отхвърля. Следващото изменение е второ. Начал на гласуването. Край на гласуването. 10 за. 9 против, 2 въздържали се. Приема се изменението. Трето изменение е начало на гласуването. Край на гласуването. 12 на 7 гласа при двама въздържали се и това изменение се приема. След това гласуваме целия текст и измененията, начало на гласуването. Двадесет и двама за, никой против, никой въздържал се. Това становище се приема единодушно. Госпожо Траутман, поздравление. Благодаря ви за работата. Следващият е, акт е, е за е, е, стратегията за биоразнообразието 2020 година за, за страховката на нашия живот. Девет са внесените изменения. Господин Ревелини може да вземе думата, когато иска, но мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Изменение едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 0 плюс 0 въздържали се, приема се. Начало на гласуването по второ изменение. Край на гласуването. 12 на 9 при един въздържал се, приема се изменението. Изменение 3, начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа при 0 въздържали се, 0 против. Приема се единодушно. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. 3 на 17 гласа при един въздържали се, е, въздържал се. Това изменение се отхвърля. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа, никой против, никой въздържали се. Приема се единодушно. Шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за, няма против, няма въздържали се. Приема се изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за. Приема се. Без въздържали се, без против. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа, при никой въздържал се, никой против, приема се. И сега изменение 9, начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за, никой против, никой въздържал се, приема се. Сега проекта на становище като цяло са измененията. Начало на гласуването. трайно гласуването. 22 гласа за, никой против, никой въздържал се. Приема се единодушно. Поздравление, господин Ривелини. Така приключваме гласуването и преминаваме към точка 9. Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Припомням ви, че на 19 имаше първоначален обмен на мнение, разполагате с работен документ на всички работни езици. Днес трябва да проведем втори обмен на мнение. Утре след обед провеждаме обществено изслушване по тази тема. Господин Стивенсън има думата, за да ни представи темата. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Като начало искам да ви приветствам на председателското място и да ви пожелая успехи е, при изпълнението на изключително важната роля. Аз знам колко трудна може да е тя, но сигурен съм, както и сам ще се убедите, е, и чувството за удовлетвореност е голямо. Благодаря, че ми давате думата за втори обмен на мнения по обща организация на пазарите. Документа, както каза и председателя, е на разположение на всички езици. За съжаление бях изпреварен от събитията. Изготвих втори работен документ, доста по-кратък, където са посочени целите, които бих искал да поставя преди да подготвя а, самите ми, си изменения. Измен... А, размяната на мнения днес е осъжданията в формат на обществено изслушване утре и всички други предложения, които постъпиха, са отчетени. Между, други, между другото, публикувал съм документа в електронен вид и помолих всички заинтересовани страни от сектора да го коментират най-кратки е, срокове, но все пак какви са основните цели. 240 с организациите на производителите в Европейския съюз. Аз предлагам да се предложи една кошница с инструменти, от които те да подбират най-удобните за тях. Организациите на потребителите могат да играят важна роля в управлението на запасите, включително при разпределението на квотите. Прехвърляемите концесии за риболов трябва да се използват на факултативна база, а не задължително. Държавите членки предпочитат продължилостта да е 7 или 8 години, а не 15. Държавите членки трябва сами да преценяват дали тези права да бъдат обект на търговия или не. Необходимо е да се помисли за критерии, за численост на членската маса, за да бъде устойчива една организация на а производителите добре е да се помогне за сформирането на такива по региони, например в Балтийско море, Средиземно море, за да бъде това полезно за всички членове. Ако искаме да бъдем конкурентно способни, да изпълним заложеното в стратегията 2020 година и да създаваме нови пазари извън Съюза за изхвърлянето на улова. Дългосрочните планове трябва да включват мерки от техническо естество, както и такива за незабавна забрама, защото е, трябва да могат да действат ефективно. Също така промяната в квотите би била унищожителна, би навредила на устойчивостта на отрасъла при задължаване на рибарите да изхвърлят нежелания улов. Те трябва да имат правото да го предоставят на благотворителни организации или да го предоставят за производство на рибно брашно или масло. А за развитието на пазарите можем да видим примери за добри електронни пазари в Европейския съюз. Има и други начини за подобряване на електронните проучвания, като се използват и електронни пазари. Ако те се разпространят и се свържат с системите за електронно наблюдение движението на плавателните съдове, всякакви а, идеи за въвеждане на системи за съхранение за пределни цени, отвъд които а, рибата трябва да се замразява и други подробни, трябва да се третират с голямо а, доза а, предпазливост, премахването на механизма за минималната цена ще насърчи използването на по-добри пазарни практики. Може да се насърчи прилагането на екоетикетиране. Комисията може да предложи свой етикет, но този етикет трябва да е достатъчно ясен и разбираем за потребителя. Трябва да е задължително да се а, посочва а, крайния срок а, за годност, а, но не, не, да не е задължително да се, изпо, да се посочва деня на улова. Трябва да има гаранции за начина по който се съхранява опакова рибата, включително и опаковачните материали. Накрая задължителната информация трябва да, съществ... да посочва дата, дали а, уловът е по устойчив начин и не, и дали рибата преди това е била замразявана и раз, размразявана. Това е по-добре, отколкото се посочва датата на първия улов или първото замразяване. Тази информация може да се съдържа в баркода а, трябва да отчитаме не само екологичните, но и социално-економическите съображения. Днешните механизми действат а, удовлетворително и въвеждането на нова нормативна база относно търговията с аквакултури и рибни продукти трябва да отразява постигнатото. Необходимо е да се отговори на нарастващото търсене на риба в световен мащаб предвид на, спада на улова на, риба от свободни водоеми. Трябва да се изготви цял наръчник или инструментариум за комуникация, който да се използва на национално, на международно ниво и да е полезен за членовете на различните асоциации. Необходимо е да се сформира един орган в, в Съюза, който да действа заедно, подобен на модела на регионалните консултивни съвети те трябва да бъдат подпомогнати, за да се превърнат наистина в добри консултанти на Европейската комисия. Това е основната цел на общата организация на пазара и ще се радвам да чуя какво мислят депутатите днес и утре по тази тема. Благодаря ви. Много благодаря, господин Стивенсън. Имаме ли желаящи за изказвания? Господин Кадек. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на колегата за предадения ни документ за е, работен документ, е, където се съдържа доста предложения. Аз искам само да се спре на няколко важни въпроса, свързани с общата организация на пазарите. Най-напред искам да се върна на е, трансферите и да заявя противопоставянето си на тази система, защото това е, създава риск от концентрация, от е, драстично намаляване на броя на операторите и а, е, евентуално закупуване на прехвърлими лицензии, на трансферуеми лицензии от оператори извън риболовния сектор. Смятам, че е, това няма да допринесе е, за економическата устойчивост на нашия сектор. Също така, е, имам известни съмнени е, във връзка с Европейския фонд за риболовната дейност, тъй като тук се дава, необходимо е да се даде място на по-важните производствени организации. Също така припомням, че в глава четвърта е записано какви мерки могат да бъдат финансирани от фонда. Все още в оперативните програми предстои да се определи делът на финансово участие. Нали, дали ще са търговски или ще са други мерките, това предстои да се определи. Ако мерките за изпълнение се поверят на организациите на производители, те могат да се ползват от бонус за интензивност от 20%, нещо много важно. Във всички случаи малко се притеснявам да видя предложение за предложението, което спада, върви в нисходяща посока в сравнение с 2009 година. Аз попитах и помолих комисията да ни обясни защо при регулиране на пазарите, при положение, че има доста голям интерес, тя предвижда а, такава нисходяща крива. По линия на защитата на потребителите, мисля, че екоетикетът е нещо интересно и се надявам, че той ще види бял ден за да бъде прецизирана информацията за потребителя. Това е минимум. Също така трябва да се гарантира качеството на информацията и тя да бъде уеднаквена с информацията е, за вносните продукти. Нашия докладчик предлага код барът да съд... Е, баркодът да съдържа е, всичките необходими данни. Не знаем дали това е необходимо, но във всеки случай потребителите искат все повече и повече информация. Малко Съжалявам, че не са споменати изискванията за уравновесяване на конкуренцията между произведените в Европейския съюз и вносните продукти. Мисля, че това може да бъде постигнато чрез евентуална помощ за сектора. Благодаря, госпожа Фрага. Uh, uh, благодаря, благодаря господин Стивенсън за работния документ. Искам да се изкажа по този въпрос. А, има много важен аспект а, в сегашната ни концепция за общата организация на пазарите, е именно а, спогодбите с трети страни. А това каса и правомощията на настояща парламентарна комисия. Но в тази сфера а, този аспект е много важен, защото говорим за внос в Европейския съюз. Същевременно времено не искам да навлизам в остра критика, но знам, че е трудно в тази сфера да се прави разграничение между предмета на различните нормативни актове. В този документ, доколкото вие доколкото разбирам, вие е, навлизате в тема, която по-скоро е в рамките на госпожа Фродо, защото регламентите е, за прехвърлимите рибни концесии по-скоро са въпроса, <clears throat> който е другата директива, не при нас. Не, че съм, не съм съгласна с някои от вашите констатации, като за изхвърлянето на ненужния улов и цялата тази идея за координиране на регионалните консултативни съвети, шните програми за изхвърлянето и обвързването им с възможността за постигане на максимален устойчив улов при по-гъвкави условия. А, няма лошо, но мисля, че когато става въпрос до, за организациите на производителите, и насърчаването на риболова в определена линия. Аз мисля, че а, по-интересно да гледаме нещата с поглед към бъдещето. Може би в бъдеще тези организации ще имат по-силна роля и специално вашата идея за международни такива организации е особено интересна. Що се отнася до финансирането и насърчаването на този род организации на производителите, мисля, че е важно да подчертаем по-силно тази идея. Тя съществува в предложението на комисията. Тя е следната. Аз ще се радвам тази идея, между другото се открои по-ясно. Е, е, имам предвид идеята за етикетирането. Като цяло, струва ми се, потребителите са за предложението на комисията, но най-много са критиките по отношение на етикетирането. Имаме проблеми, верно е и сега, но и в бъдеще ще продължаваме се сблъскваме с тях. Затова смятам, че трябва от сега да поработим по-сериозно по въпроса. Вие поставяте този въпрос в вашия документ датата на улов и други такива въпроси, но има много неща, които не са ясни. Дефинирането на зоните, можем да работим по установяването на зони за справедлив риболов и така нататък. Вие като британец Разбира се, сте се насочили към въпроса за етикетирането, не сте го загърбили. Съгласна съм, че в бъдеще Европейската комисия трябва да възприеме минимални стандарти, изисквания, които да въжат за всички от сектора и за всички в Европейския съюз трябва да се прекрати сегашното объркване, когато се говори за екоетикетите а, искаме да имаме наистина еко-етикети, а не тези, които се правят, че са еко, каквито, с които се виждаме днес а, на пазара ежедневно. Исках да ви благодаря за свършеното, а между другото за делегираните актове исках да кажа нещо. С предложението си Европейската комисия се оттегля малко, прави отстъпление по отношение на това за какво да се отнася делегирания акт но пък от друга страна въпросът е по-скоро юридически, отколкото друг. И трябва по-добре да, има да дефинираме делегираните актове, за да може да ги ползваме по-удачно в бъдеще. Мисля, че малко прекалява. Европейската комисия отива малко по-натам, отколкото позволяват правомощието си, но това е въпроса. Искам да се отбележа само, че не съм съгласна за делегираните актове. Благодаря много, госпожа Людлинг. Благодаря много. Благодаря и на господин Стивенсън за изказването. Ние сме съгласни с много от поставените от вас въпроси. Според нас трябва да доброволно, не задължително, използването на прехвърлимите концесии, предоставянето на риба, която инак се изхвърля на благотворителни организации, не е най-добрия начин. Тя първо, на първо не трябва да се улавя. За цената, на, пределната цена за интервенция, това е нещо, което ние много искаме да се обсъди. Искам да се об, спра на два момента – екоетикетирането и проследимостта. Минималните критерии за екоетикетиране е нещо, което Европейския съюз може да определи, но не мисля, че самия съюз трябва да се занимава с създаването на такъв етикет. А, Съюза трябва да е гарант за устойчив риболов чрез своята политика. Но да се навлиза в тема, която предполага конкуренция на различните сертифициращи органи относно устойчивостта и или хуманто отношение към животните и други теми, които могат да се окажат релевантни по темата еко етикетиране, мисля, не бива да бъдат иземвани. Трябва да а, се спрем на а, нещо, което ще гарантира, че а, става въпрос за законна а, улов и търговия и да се насърчава нещо отвъд това. А, сега за проследимостта. Съгласна съм с господин Кадек. Потребителите наистина се интересуват откъде идва тази риба и при какви условия е уловена. Не е достатъчно информацията се съдържа само в баркод, която да е видима за търговеца или за вносителя само. Това трябва да е ясно обозначено на опаковката и в магазина. Така че потребители, които а, имат а, засилена сетивност прямо екологичните въпроси, да могат да се а, уверят, че рибата, която купуват, е уловена по устойчив начин. Вие говорите за електронните маркери и други системи. Да, това е начин, който може да се използва доста по-широко. Утре ще чуем за проследимостта по ДНК и други подобни. Много са техническите мерки, които могат да се използват, за да можем наистина да проследяваме а, пътя на рибата от морето до потребителя и този начин трябва да е по-прозрачен за, потреб... за потребителя. Благодаря, Яро. Да, благодаря ви. Благодаря, че ми давате думата. Първо. Поисках да се изкажа, защото искам да споделя колко се радвам, че имаме председател, който е испанец на нашата комисия. Това е естествено. А, искам да благодаря на господин Стивенсън за доклада. Нямах достатъчно време, защото съвсем скоро се присъединих към тази конфигурация, а, но а, а очевидно а, въпросите, които се поставят документ, са много важни. Аз исках да го разгледам по-подробно. Има доста въпроси, които са, а, се препокриват с, тематиката на госпожа Родост. А, не само по отношение на, организацията, на обща организация на пазарите е важен този документ. Той е важен за Испания. Испания е най-голямата страна производител и за това има конкретно интерес да се лансира по-силна роля за организациите на производителите. Но трябва да си помислим добре как ще стане всичко това с делегираните актове и различни видове ограничения и така нататък. Според нас е по-важно държавите членки да решават този въпрос, а не да се прехвърлят на организация на производителите за изхвърлянето на улова. Как ще се процедира? Това е едната тема. Другия въпрос е как по-добре да оползотворим възможностите на технологиите. Технологията, която знаем се използва в Галиция или в Шотландия, дава възможност за по-добри резултати. Нужно е също така да гарантираме зачитане на правата на потребителите да консумират максимално високо качество и продукция и продукция, която отговаря на всички изисквания за безопасност. Всички тези мои съображения ще ги дам в писмен вид. Нямаме нещо, което да е а, определено против, просто а, неща, които, които са в нашия документ и също така искаме да се осигури и засили ролята на Европейския съюз. Естествено, както и други, всички други държави членки, Испания а, изпитва загриженост по отношение на устойчивостта на околната среда, специално в а, морските води. Затова смятаме, че тази екологична устойчивост трябва специално да бъде отчетена. Вече се каза, но искаме да се отчете и устойчивостта на риболовния сектор, работните места. Хората наистина могат да се издържат от този поминък но същевременно да се грижим и за околната среда. А, имаме още малко време. Надяваме се, че ще успеем да осъществим полезен диалог с всички заинтересовани лица от сектора. И всички ние, без значение къде работим, не само като членове на тази комисия. Знаем, че е изключително важно да, е, слуша, да се вслушваме в е, гласа на гражданите. Благодаря ви за свършената работа. Много сме ви благодарни за това. Исках да кажа, че аз до сега бях е, само виртуален а, докладчик, качество на докладчик Сянка, но сега ще имаме време да поработим заедно и а, се надявам в крайна сметка а, работата да бъде добре свършена и а, да има балансирана позиция по всички въпроси. Благодаря ви, господин Милан. per fare intanto le congratulazioni e il buon lavoro. Аз също искам да използвам възможността да пожелая на нашия председател всичко най-добро е, за бъдещата му е, работа. Надявам се е, в борда на нашата група да успеем да работим добре и конструктивно. Каза се вече, че има нужда от по-голямо съответствие между основния документ е, и документа, който разглеждаме сега. Е, утре ще е, разменим за първи път мнение по текста на госпожа Родост и мисля, че ще се изправим пред подобни въпроси. Бих искала да помоля председателя да помислим още веднъж за това как може да очертаем по-добре границите между документите, защото в противен случай има опасност да обсъждаме по няколко пъти една и съща тема. Да казваме няколко думи за един доклад, няколко думи за другия доклад, без да е ясно с какво точно говорим. Затова за мен е много важно да се поставят граници. Аз ще се върна още веднъж на добрата работа, която свърши нашия колега господин Стивенсън. И това, което остава е да видим по какъв начин ще координираме неговата работа с останалата част от нашата работа. Аз съм на подобно мнение, като на това на колегата, където Това, което чета в е, документа, е, засилва объркването му. Това, което е посочено за 7-те е, години, за мен показва, че няма да се постигне целта на комисията. Комисията предлага прехвърляеми концесии. И тези концесии са обвързани с редица условности. С тези концесии се цели да се намали една част от риболовното усилие. Тоест, концесиите имат някаква стойност и трябва да създадем пазар за, за тази стойност. Би било иллюзорно да смятаме, че по този начин ще може да се намали броя на съдовете. Мисля, че ако се търгува с концесии, плавателните съдове ще си останат в морето и концесиите няма да доведат до намаляване на броя на съдовете. С други думи, ние не даваме а, отговор на въпроса, който стои в основата на текста. Мисля, че от една страна като цяло е правилно да се създадат а, концесии, а, но а, концесиите, преди да могат да бъдат прехвърлени, трябва да са а, а, публична собственост. риболовните запаси са глобален ресурс, трябва да изходим от това убеждение и а, да видим на кого принадлежат правата, преди да ги прехвърлим на пазара. В цялата тази система има както положителни, така и отрицателни е, страни и ми се струва, че отрицателните са повече. Това, от което се нуждаем, е малко повече яснота. Сега с е, изхвърлянето на излишната риба в морето и прилова трябва да правим ясно разграничаване. Изхвърляне на риба извън квотите и е, други видове изхвърляния. Трябва да, да направим това разграничаване, защото иначе няма да можем да се справим с е, въпроса. Съгласен съм с колегите. Първо трябва да създадем необходимите условия, второ трябва да направим разграничението, за което говорих. И трябва да си дадем сметка, че е, това, което се улавя и се съхранява на борда, е, е, не се изхвърля в пълното му количество в морето. Иска ми се с предстоящата реформа да създадем едни по-селективни инструменти, които да доведат до там, че да се внимава за това какво се лови, а не да се изхвърля една част от уловеното количество. ФАО води подобна дискусия. Така беше през миналия януари. Те също правят разграничение. ФАО също признава, че има съоръжение за селективен улов. А, и също заявява, че уловената риба не бива да се изхвърля обратно в, в морето. А, изобщо всички тези дискусии се вижда, че инструментите, с които разполагаме, все още не са адекватни. Според мен рибата, която би била изхвърлена в морето, не бива да попада на пазара, не бива да попада на масата на потребителите. В Средиземноморието се ловят много видове риба. И ако въведем подобни критерии за изхвърлената риба, това цяло ще разруши пазара в Средиземноморието. Eviterei insomma di dire già da adesso che nel 2015 non si sa. Има още една а, тема, по която бих казал, че до 2015 година целта няма да бъде а, постигната. А, и по тази тема необходим резервен план. Това е темата за максималния устойчив улов. До 2015 година трябва да се определи до кога искаме да постигнем целта. Ако отложим постигането на целта още от сега, никой няма да вярва, че тази цел е постижима. Трябва ясно да заявим на комисията, че трябва да се приложи член 55 за регионалните съвети. Що се отнася до тези регионални съвети, мисля, че реформата няма да бъде в състояние да гарантира регионализиране на политиката. Да, може да се извърши някаква реформа, може да се преразпределят ролите, но всичко това трябва да се направи заедно с парламента. Тоест трябва да се приложи член 55. И последното, за което искам да говоря, са аквакултурите. Аз мятам, че при всяка една възможност трябва да повтаряме и да обръщаме внимание на това, че документа, прият от парламента, е, е прият с консенсус и той съдържа много прецизни насоки. защото при настоящата реформа и при този доклад пропускаме един много важен аспект. Ако искаме европейците да консумират повече морски продукти, трябва да се наблегне на аквакултурите, но това никъде не е записано в документа. За целта трябва да се разпределят ролите, да се създадат правила за работа, за да може в крайна сметка продуктите от аквакултура да бъдат достъпни след като сме предвидели всякакви форми, природни резервати и така нататък, защо не сме предвидели нищо за аквакултурата? А, като говорим за аквакултура, трябва да кажем, че тя трябва да бъде екологична. Господин Хигинс има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към другите оратори, е, да ви поздравя за избора ви. Пожелавам ви успех на председателското място и също да поздравя господин Ален Кадек е, за заместника председателското място. Мисля, че работното досие, работният документ, изготвен от господин Стивенсън, е много полезен. Всъщност, като имаме предвид, че имаме различни правни системи, той ни помага да мислим на една плоскост. Искам само да се спра на задължителността и доброволността. Как ще се определи кое е доброволно? Ще има ли минимални суми, които трябва да предложат държавите членки? Аз съм напълно против този механизъм. Мисля, че той трябва да бъде махнат въобще от е, нашия дневен ред. Е, що се отнася до раздел 3 до 5, зная, е, че има транснационални организации на, потребит... на производителите, но може би е добре да се има предвид, че има различни традиции, различни култури, различни правни системи. Според мен такива международни организации ще имат доста проблеми в работата си по тази причина. Напълно подкрепям позицията а, за а, изхвърления улов. Трябва да се съсредоточим върху информация и обучение. А, ние имаме а, информационни и комуникационни технологии. Те играят огромна роля по отношение на пазарите, образованието на потребителите, на Производителите, специално производителите, трябва да получат особено внимание. Значи трябва да се знае а, какви са видовете и какви са сезоните, в които те могат да се ловуват. А, могат а, да бъдат пускани на пазара и други продукти, а, които а, а, не допринасят за намаляване на напрежението върху запасите, различни от тези, които ние препоръчваме и за това образованието и обучението стават много важни. Необходимо е да се обърне внимание на съхранението. Някои страни вече имат такива механизми и това е, е достойно за похвала но до сега не сме регистрирали всеобщи успехи по отношение на съхранението на риба. Много е трудно да се постигнат такива. Що се отнася до етикетирането на страната на происход, напълно съм съгласен с казаното от госпожа Фрага. За проследимостта е много важно да осигурим информация. Разбирам, че ще има А, ограничение върху пакета, върху етикета а, за информацията, която можете да пред, предложите. Там има ограничено място, а, но а, разбира се, би трябвало да прилагаме еднообразни изисквания към всички продукти, както консервираните, така и пресните. Благодаря много за вниманието и още веднъж успех. Благодаря, господин Галахър. Uh, uh, благодаря, господин председателю. Успех ви пожелавам през вашия мандат като председател на нашата комисия. Искам да благодаря на господин Стивенсън за работния документ е, и да отправя похвала към него за начина по който той го представи. Напълно съм съгласен с казаното от господин Хигинс за това, че някои неща не бива дори да ги обсъждаме. Естествено, в някои страни тези механизми функционират на трансферните квоти, но не е необходимо да ги обсъждаме. Може ли други е, държави изобщо да дойдат при нас и да купуват наши е, квоти. Ако говоря със своите избиратели, те казват не, не, не. Е, трансферните квоти трябва да бъдат ограничени до държавите членки, особено за е, по-малките държави, за по-бедните държави е важно да не изпуснат възможността да се ползват от квотите, да не бъдат принудени да ги продават и да ги прехвърлят. Риболовът не предполага само улов, но и обработка на брега. Има много дребни а, економически оператори, които си вадят хляба от това, че съдействат в преработката на рибата. Това не бива да го забравяме. Затова а, смятаме, че а, този механизъм за трансфер на квотите трябва да срещне съпротива от наша страна. Комисията е на мнение, че той ще реши много проблеми, но не такова е моето мнение. Страхувам се, че ние можем да говорим само всеки за своята държава членка. В Ирландия имаме много ограничен брой, само три организации на производителите – е, с комрията много е, беше ловена преди години. Стигнахме до свръх улов. И а, е, за това а, организациите на производителите играят много важна роля за избягване на подобни крайности. Мисля, че трябва да се рационализира системата и а, просто организациите да бъдат направени по-ефикасни. Също така мисля, че за аквакултурите трябва да има регионален а, консултативен съвет, тъй като аквакултурите са недоразвити в Европа. А, трябва да а, ги доразвием. Защо не се развива този сектор по-бързо? Аз твърдя, че това не е в резултат на правила, дошли от Европейския съюз. В държавите членки има пълна фрагментация – има а, страшно много държавни органи във всяка държава членка, която се занимава, които се занимават с аквакултурите. Околна среда, морска среда, риболовни агенции, всички те имат някакво отношение към аквакултурите. Мисля, че трябва да постигнем по-голяма координация – защото чрез аквакултурите е, ще намалим е, количеството риба, което се разтоварва е, на брега. Тук има альтернатива, която може да създаде работни места в райони, където няма други източници на трудова заетост. А така можем да създадем устойчива заетост така последователно във времето. Друг въпрос – that had sufficient land. I don't, and don't get... За търговците. Трябва да гарантираме, а, работата на организациите на производителите. На 1 януари всички съдове трябва да са а, навън, в морето. Аз най-добре познавам Ирландия и Шотландия. Знам, че там рибарите, дори за дънните видове, на 1 януари излизат в морето. И тук са необходими маркери и координация на съдовете. Някои от тях се връщат в същия ден – а, с малко риба, колкото знаят, че може да бъде обработена. Други обаче а, не се връщат в същия а, ден. А, връщат се по-късно, какво става с рибата, какво става тогава с тези, които обработват, пада цената. Организациите на производителите във всичко това имат много важна роля тези е, няколко бележки искам да се огранича. Е, не, че няма какво друго да се каже, но е, господин председателю, аз по същество подкрепям документа на господин Стивенсън и разбира се и в бъдещи заседания сигурно ще имаме възможност за допълнително обсъждане. Сеньор Ферейра. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Честито за избирането ви. Надявам се добре да работим съвместно. Благодаря на колегата Стивенсън за документа. Не съм имал възможност да се запозная с него задълбочено, само го погледнах, но вече има някои неща, които искам да споделя. А, общата организация на пазара е от основните стълбове на нашата обща политика в областта на рибарството. Първо по отношение на пазара и второ по отношение, да не забравяме, на нивото на доходи на производителите. Когато работим по въпроса за предложението на комисията, трябва да го преценим по тези две цели и доколко способства за постигането им. А, няма достатъчна устойчивост и стабилност на пазара, няма достатъчно сигурност за нивото на доходи за производителите. С този аршин трябва да се мерят предложенията на комисията не ми е ясно каква е визията, която иска да очертая комисията. Ако смята, че целта е да се повишат ниво, нивата на доходите, да се подобри разпределението на богатството и добавената стойност по цялата верига на производството, т.е. всеки да получава по-справедлив дял, отколкото до сега, Това означава и засилване на стабилността на пазара, премахване на все още съществуващите е, е, регламенти. Не би способствал за първата цел, даже напротив. Смятам, че днес секторът е в такова състояние и особено имам предвид малките рибни стопанства, какъвто е случай с повечето държави членки, между другото, се нуждаят от реформа. Трябва да се адаптират инструментите на общата ни е, политика в областта на рибарството с оглед постигнато тези две основни цели. Сега ще повторя, има много малки крайбрежни плавателни съдове, които ловят не за търговска цел. А сектора трябва да премине към по-пазарни начала или все още има такива регламенти, които го налагат, то тогава ефектът ще бъде съкрушителен за тези дребни е, риб, рибарски субекти. Те няма да участват в схемата за прехвърляне на правата за улов, например. Идеята да се включат като тема дребните риболовци, мисля, е добра. Днес сме изложен по силен натиск от страна на организациите на производителите. В много от държавите членки тези организации са много слаби или изобщо не съществуват. Когато говорим за дребния риболов, е изключително трудно техните интереси да бъдат отчетени и интегрирани в а, а, общата организация на пазарите. И така, по какъв начин това може да стане? Чрез организация на производителите, но с отчитане на конкретната специфика в различните държави членки за етикетирането и, прослед... и проследимостта. Въпросите са важни, но не са достатъчни. Не казвам, че, не са, че са маловажни, просто резултатът не е особено впечатляващ. Трябва да погледнем как се решава този въпрос в други сектори. Предвид на това, че сектора в момента особено страда от кризата и нестабилността на пазара, предвид на ефекта на всичко това а върху флотите в някои държави членки. Трябва да отчитаме това, когато регулираме риболова. Има различни средства, някои от тях ни позволяват да предприемем действия в случай на системни сътресения – а, в а, ресурсите, било то причинение от самия от пазар, от неговата нестабилност или не. А при всички положения, дребните риболовци трябва да могат да разчитат на някаква подкрепа от наша страна. За прехвърлимите концесии има доста двусмисленост там. Ние отхвърляме предложението на комисията във вида, в който ни е представено. Тоест, тези концесии да бъдат свободно прехвърлями и това да е задължително. Трябва да кажа, че тук няма някаква конкретна клауза. Ако погледнете а, предложението комисията, няма предпазна клауза. така че да не се стигне до концентрирана пазарна мощ в една шепа производители, в една шепа държави членки. Няма нищо, което да попречи на това а, да се случи като а, логичен ефект. Разбира се, тъй като държавите членки смятат, че този инструмент е подходящ за начин на определене на риболовното усилие, нека тогава да си предвидят прехвърляемост на концесиите е, в собствената им държава. Но такава намярка в никакъв случай не бива да става задължителна и всеобща. Не на последно място, за изхвърлянето и за прилова, за улова извън квотата. Предложението на комисията може да доведе до край на ограниченията. Разбира се, тази пределна цена сама по себе си няма да спре непазарните практики. Благодаря. Казва председателя, господин Менандес поиска думата, но трябва да следим за времето. Благодаря, господин председател. Поздравления и от мен. Господин Стивенсън ми каза, че на а, заседанието с Девиго ще присъства а, и ще обмисли предложението от, оглед, от гледната точка на един регион, какъвто е Галиция. Несъмнено един от най-важните риболовни региони за Европейския съюз. Галиция има дълга риболовна традиция а, и ми се струва, че докладът е много важен. Организацията на производителите в Галиция играят важна роля и това а, постепенно започва да се признава. В момента обаче организациите на производителите преживяват тежки времена, тъй като също са засегнати от економическата и финансовата криза. Галиция страда особено много от вноса от трети страни, като Мексико и Чили. В крайбрежните региони особено голяма ролята на дребния риболов, а той особено много страда от настоящата ситуация и изисква подкрепа мисля, че е важно да положим обединени усилия за малките производители, тъй като те в повечето случаи нямат достатъчно политическа тежест, нямат достатъчно влияние. Те също така не се представляват в достатъчна степен в автономните региони на Испания. Благодаря, казва председател. Господин Гробарчик się do tych słów podziękowań dla pani przewodniczącej. I... Аз искам да благодаря на досегашната ни председателка и да поздравя новоизбрание. Желая му всичко най-добро. искам да благодаря и на господин Стивенсън за документа, който е изготвил и въпросите, които е поставил в него. В документа се засягат всички важни въпроси когато говорим за общата политика по рибарството, трябва да намерим наистина съвместни решения за проблемите, пред които сме изправени. Също така трябва да не загубваме от поглед бъдещето на общата политика по рибарство, да включим всички въпроси, като изхвърлянето на риба и така нататък. Също така трябва да намерим решения добри за малките производители, които уреждат въпросите на вноса и износа. Трябва да направим така, че хем пазара да е балансиран, хем да имаме добра конкурентна среда. Благодаря на господин Стивенсън, който много балансирано е представил тези аспекти. Благодаря, казва председателят. Давам думата на господин Равон, представител на комисията. Благодаря, господин. Благодаря, господин председателю. Най-напред позволете ми да благодаря на господин Стивенсън за неговата работа. Както и миналия път казах, тя има достоинството, че ориентира много добре дебатите по проекта на комисията. Сега по-прецизно, но все пак в общ план по поставените въпроси. Ще започна, припомняйки, че говорим за обща организация на пазарите. Както някой каза, това е, е най-старият стълб и освен това централен стълб на общата риболовна политика. Този стълб има предимството, надявам се това да е предимство, да свързва три елемента – риба, производители казвам производители, защото това може да бъде не само риболовец. Значи риба, производители и клиенти. Клиентите са потребителите, в чието чини стига рибата. Проектът на комисията не се състои в това да бъдат закрепени правила относно други аспекти на общата риболовна политика. Имам предвид тук тъй наречения базисния регламент. Затова тук няма да отговарям нищо. Само си записах това, което бе казано, бележките, които формулирахте, за да ги предам на колегите си, които работят по този базисен регламент. Ние се опитваме да организираме отрасъла с цел той най-ефикасно и най-интелигентно така се превежда на френски и английската дума smart, да се възползва от общата риболовна политика. Тук ще откроя два елемента. Управлението на риболовните права, използвам този родов израз, и въпросът с изхвърления улов. По отношение правата на риболов, ние имахме проект, имахме допитвания, доста оценки на въздействието. След хиляди страници консултации стигнахме до извода, че може би най-конкретният начин да се осъществи една обща риболовна политика е какъвто и да е моделът възприят от парламента и съвета, да се овзаимностят правата. Да се извърши мутуализация, овзаимностяване на правата в Европейския съюз. И за това използвахме едно средство, което използвахме и през последните 20 години в други сфери. Организациите на производителите. Те имат възможност да управляват интервенции на пазара – поради което се наложи да дефинираме отново техните правомощия и мерките, които трябва да бъдат осъществени за интелигентното осъществяване на общата риболовна политика. Това беше целта. И тази цел е съпроводена от един нов инструмент, който се нарича инструмент на планифициране, планиране на а, производството и пазарната реализация. Вие сега разполагате всички необходими разяснения за а, финансовите и економически измерения на този механизъм. В тази връзка е предвидено как ще бъдат финансирани тези планове за производство и пазарна реализация на риболовните продукти. Значи, от една страна, може да се зададе въпроса дали организациите на производителите няма да седнат на мястото на законодателя. Не. Те само ще допринасят за по-ефективното изпълнение на политиката. Що се отнася до нежелание улов, организацията на производителите няма да има функцията да забранява там. Тя има двояка роля в това отношение. Първо, да спомогне за прогресивното намаляване на обема на изхвърления улов чрез по-добро управление на дейността на членовете на съответната организация и в очакване на пълното постигане на а, целта а, да не извършват пазарна реализация, а да насочат онези продукти, които са на борда на кораба и трябва да бъдат свалени на брега. Значи, не използвам думата пазарна реализация, а първо да се усъвършенстват способите на производство, така че да няма изхвърлен улов. И на второ място, докато бъде постигната тази цел, да се намери място на този нежелан или изхвърлен улов. Е, плановете ще бъдат изработвани от организациите на производителите и ще бъдат представени на техните компетентни органи за одобрение. Мисля, че никоя държава членка няма да има капацитета или възможността дори да е, одобри план, представен от Организация на производители, който предвижда само пренасочване на изхвърления улов, без да е съпроводен с мерки, насочени към същественото ограничаване на този тип улов в бъдеще. Друг елемент, на който искам да се спра, е свързан с информацията за потребителите. И тук комисията, следвайки същата логика – за която ви дадох разяснение, се е опитала да отстои спецификата на продуктите на риболова и аквакултурите, защото тези хранителни продукти имат своя специфика. Това налага и съществуването на много сложна политика, определяща условията, при които може в крайна сметка да се отглеждат риби или е, други видове, свързани с аквакултурите и да се ловят. Значи тук има а, необходимост от закрепване на задължителни изисквания. Точно това отговаря на необходимостта. Първо, има информация, която е задължителна, но тя е съпроводена от допълнителна информация, която също ще съответства на всички общи разпоредби в Европейския съюз за етикетирането. Ако има риск, който да застрашава а, доброволното етикетиране, трябва да има възможност за сравнително бързо вземане на мерки чрез решение на комисията, което да закрепи минималните критерии а, за задаване на някакви стандарти, така че да не изпада в заблуда потребителят. Ние много големи грижи полагаме, особено що се отнася до информацията до потребителите, включително задължителната и част. Ако ми позволите, ще направя това уточнение. Е, е, при зоните на улов ние предвиждаме да се следва системата на ФАО зонирането съгласно ФАО, но същевременно да се прилага и под зонирането, т.е. на етикета да се посочва и конкретния район в рамките на една зона. Така всеки производител и всеки търговец ще може да използва информацията по най-адаптиран начин, най-съответстващ или на интересите на неговите клиенти, или на типа продукт. Това обаче има все една крайна цел информацията да бъде максимално разбираема за потребителя. по отношение на тези изисквания, да, може някои хора да имат затруднение с тази система, но със сигурност други път ще бъдат улеснени. Нали? Ако продуктът е резултат от дребен риболов, това може да се окаже търговско предимство в сравнение с промишления риболов. потребителят може ли да направи избор на основата на така зададените му ориентири? Смятаме в комисията, че той е способен на това и за това го и предлагаме. Друг елемент, на който искам да се спра, давайки разяснения, е изключително деликатен. Тук чувам да се говори за минимална цена. Това е най-табуираната дума, която може да бъде казана в този отрасъл. Може би тук има известно объркване с едно друго понятие, а именно фиксиране на цените от организацията на производителите под контрола на държавите членки. Става дума за фиксиране на, начал... на началните цени. Началните цени не са минимални цени. Минималната цена е нещо, което се налага. А, и над нея ние не може, не, вие не можете да продавате. А, тук ще влезем в противоречие с правилата за защита на конкуренцията, а, записани в договора. Не, правилата на общата риболовна политика не бива а, да а, изпадат в крайности, когато става дума за дерогиране на нормите за защита на конкуренцията. Тоест, има възможност да се продава под началната цена. Тази начална цена, която ще бъде определена от организациите на производителите, за разлика от минималната цена, под която не можете да слезете. Сега, за международния аспект. Естествено, няма всички наши цели да бъдат постигнати лесно, тъй като всички държави е, членки има различни правни системи, но ние следваме исканията, които отправя към нас секторът в последните години. Е, хората искат да могат е, да се организират е, игнорирайки националните граници, тъй като някои държави членки и някои организации на производители в различни държави имат интерес да работят съвместно. Може би, господин председателю, ще дам само една иллюстрация. Натрупали сме опит, който така е доста добър по характера си. Първо по отношение на тона, от двете страни на Пиринеите, е но също и между Португалия и Италия, има воля е, за организация с цел междубраншови, следователно международни постъпки. Друг пример, който все още не е осъществен, но секторът е, много настоява на него и утре в общественото изслушване ще бъде чута информация по този въпрос. Това е уловът на раци. Е, Екосе, Ирландия. Там има е, желание за сътрудничество между организации в Великобритания, е, по-специално Шотландия, е, Ирландия и Англия. Също така при аквакултурите има функциониращи примери на ниво Европейски съюз, където също е постигната транснационалност. Е, това е едно средство, е, с което сме разполагали до сега, но не е функционирало много е, добре, много резултатно. Ние бихме искали да създадем необходимата уредба, така че тази транснационалност да бъде възможна. Било на ниво междубраншови отношения или а, вътребраншови отношения или пък на ниво организации на производителите. Господин председателю, това са общите отговори, които мога да дам на този етап на зададените въпроси. Благодаря. И сега господин Стивенсън за обобщаване на дебатите. Много благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които се включиха в този изключително плодотворен, верно дълъг, но много полезен дебат. Първо ще се спра на въпроса за препокриването в темата. Специално включих въпроса за изхвърлянето на рипата за регионалните съветите. наистина пряко се препокриват с другия доклад на, господя, на госпожа Родот. Родост, но направих го нарочно, защото този темата е изключително важна и ние трябва непрекъсто да подчертаваме нуждата за смислено регионализиране, за прехвърлимите концесии. Пълно разбирам какво искат да кажат като опасения господин Хигинс и господин Галахър. Много са а, хората, които гледат на въпроса с доста предпазливо и подозрително, но въпросът е, че ако дадена държава членка установи, че има излишък от квота, която би искала да замени за друга, това може да съществува като част от концепцията за прехвърлимостта на квотите. Трябва обаче да а, има гаранции, че това не е една голяма задна врата, през която големите многонационални компании могат да се промъкнат а, и накрая а, уловът да не стига до местните а, пристанища изобщо, а да се а, озовава някъде далеч-далеч, където бъде изпратено тези големи корпорации. Това са жизненно важни въпроси. Моя доклад ще бъде подложен на гласуване преди лятната пауза, а доклад на госпожа Родост след нея. Ние говорихме по този въпрос и напредъка ще бъде е, знаменателен по отношение на, на посоката, в която се движи нашата комисия. Аз не искам, разбира се, да имаме а, дублиране, безкрайни, изтощителни а, дебати по едни и същи теми, но мисля, че е, едно кратко преповтаряне по този аспекти на обща организация на пазарите е полезна. Сега за въпроса на за, това беше за регионализацията и за изхвърления улов за екоетикировката. Аз взимам много при сърце тази тема, разбира се. Комисията дава минималните правила, които трябва да се спазват от всички в риболовния отрасъл, но мнозина смятат, че може да се постигат по-високи стандарти и виждат, че това се харесва и подкрепа от потребителя. Те искат да се посочи, примерно, че даден а, рибен продукт е произведен по устойчив начин. Искам да кажа, че трябва да се повдигне летвата над това, което всички са длъжни да спазват. И тази по-висока летва трябва да е еко етикировката на комисията. Това може да се превъзложи на друг изпълнител или дори тези, които искат да внасят пангасиус от Виетнам, но искат да бъдат припознаваеми веднага от потребителя като отговарящи на всички е, очаквания, а, той тогава може да го направи. И тогава потребителят ще знае, че а, носителя на този знак изпълнява всички изисквания, каквито изпълняват всички риболовци в Европейския съюз. Това е, е така идеята. За максималният устойчив улов господин Ферера го каза, господин Милан и също каза, че не бива да прибързваме с тези срокове до 2015, аз съм съгласен, не можем да го направим до 2015, но ако се спомняте с погодбата от Йоханесбург, две са важните думи, които ги има там и ги няма в съобщението на комисията. А именно, в Йоханнесбургското споразумение се казва, че трябва да стремим към постигане на целите от 2015 година, където е възможно. А ние а, трябва да кажем, че там, където не можем, ще, го, ще стремим към 2020 година за всички важни а, видове. Надявам се, господин председател, и утре а, пак да имаме възможност да обсъдим този въпрос, след като мине изслушването. И още еднъж благодаря на всички за изказванията. Благодаря ви. Така, изчерпахме дебата по тази точка. Какъв е календара за проекто доклада? 24 марта на 24 април. След това обсъждаме а, и след това гласуваме на 30 май, юли гласуваме в пленарна зала. Сега външното изменение на обща политика в областта на рибарството, 10 точка, госпожа Лювин ще представи своят работен документ. Well... Благодаря, господин председател. Вече споменах доста пъти, че зелените и аз подкрепяме общия подход на комисията в съобщението и за бъдещето на външните измерения на общата риболовна политика, за бъдещето на партньорствата, които ще бъдат преименовани от гледна точка на споразуменията. Съгласни сме те да станат такива за устойчив риболов. Съгласни сме с предложеното за разделянето на финансовите средства и за подкрепането на е, сектора. Подкрепяме клаузите за права на човека. Е, също така е, подкрепяме предложеното за отчетността, за излишъците и подчертаването на прозрачността. Също така знаем, че е важно изискването за изключителност. Ако има споразумение Европейския съюз, никой съд не трябва да функционира извън пределите на това споразумение. Повечето от тези принципи са споделени от нас. И амбициите на парламента а, във връзка с ролята на Европейския съюз в регионалните организации а, вече а, са нещо, което бе прието в доклад от през октомври миналата година почти единодушно. Но искам да се спра на някои други аспекти на външните измерения в този работен документ. Ние не смятаме, че не са важни регионалните организации или е, споразуменията за партньорство, е, но просто парламентът вече има доклад и подкрепяме така или иначе предложенията на комисията. Затова е, ми се иска да се спра на други аспекти, които не трябва да бъдат пренебрегвани при реформата на общата риболовна политика. Всъщност няма надежни данни за това, обаче според някои преценки само около Половината от 700-те съда на Европейския съюз в водите на развиващи се страни ловуват риба по линия на споразумение. Други извършват риболов чрез частни лицензии. Нещо повече, над 400 съда работят чрез съвместни компании, създадени в трети страни с европейски капитали е, един или повече европейски сътрудничи съдружници. Има доста използване на е, знамена на удобството по избор. Е, и така е, се е, поставя е, въпроса за излишъка. е, при е, споразуменията, е, правата на човека, е, нарастването на таксите в споразуменията. Има риск чрез поставяне на произволен флаг и използването на частни лицензии европейските плавателни съдове да се възползват повече от тези механизми и да расте уловът противно на нашите цели. Не е извинение това, че някой път съдовете от Европейския съюз ловят риба в води, където няма излишък и се съревновават, конкурират се с местните съдове, е, че така или иначе е, това правят съдовете при частните договорености също не е извинение. Не бива да бъдем свързе, твърде е, амбициозни, защото не бива да има съвместни смесени предприятия и флагове, използвани за собствено удобство. Смятаме, че споразуменията за партньорство са много важни, но трябва да обърнем внимание и на усилията за стимулиране на частните инвестиции. Защото ако Европейският съюз наистина иска да види устойчиво използване на Световния океан, а, трябва да регулира цялостно дейността на всички европейски граждани, економически оператори, а не да пропуска един или друг аспект. Мисля, че трябва да поемем отговорност като пазарни държави, не на последно място. Така че при реформирането на нашата обща риболовна политика, включително външните измерения и пазарната организация, много неща трябва да бъдат предмет на нашето внимание. Създаване на равнопоставени условия за всички оператори от Европейския съюз, които работят по линия на споразумение законно, като спазват нормите на нашата политика. Не бива граждани на Европейския съюз да работят извън тази нормативна уредба, като съсипват конкуренцията, нанасят вреда. И също така не бива да се допуска внос на риба, уловена неустойчиво, защото това може да доведе до продоволствена несигурност по целия свят и до заплаха за морските екосистеми, освен всичко друго. Така че не можем да затваряме очите си пред тези тенденции. Трябва да гледаме с отворени очи и да правим а, всяка стъпка в реформата на обща риболовна политика, имайки предвид следващите няколко стъпки. Искам да очертая следното във връзка с този работен документ. Едно – Държавите членки трябва да интензифицират усилията си е, за ангажиране на отговорността на всички съдове, които оперират във води извън Европейския съюз. Трябва да събират активно информация за тяхната дейност и да я предават активно на Европейската комисия. Е, комисията е, прави е, списък за е, страните, които не сътрудничат за прекратяване на незаконния и нерегламентиран улов. Това е особено важна работа. ние изключваме операторите от трети страни в тази връзка, но не бива да допускаме нашите собствени съдове да се възползват от празнотити. Сега, подмяната на флаговете, тъй нареченото прескачане от флаг на флаг, когато съд на Европейския съюз свали европейското знаме и сложи друг флаг, за да може да извършва незаконен улов в част от времето, това трябва да се забрани. Друг е въпросът за реалната собственост. Много лесно е европейските граждани да се скрият зад знамената, да се скрият зад нефункциониращи дружества или да се скрият в данъчни оазиси. Общо взето трябва да има връзка между операторите и флага, под който те се движат. И това да гарантира спазване на правилата. Друг момент е идеята, че някои държави членки предлагат втори регистър за риболовните съдове – Европейският съюз е, трябва да се противопостави на тази идея. Значи да се създават е, регистри е, там, е, където са по-низки стандартите, данъчни, социални, екологични, ще позволи на съдовете на Европейския съюз да се конкурират при занижени изисквания в чужди води. Това е абсолютно неприемливо. Трябва да тръгнем в друга посока. Трябва да се стремим към върха, не към дъното. Също така би трябвало да помислим за отговорността на Европейския съюз като пазарно пространство. Как а, а, да направим условията за внос съвместими с правилата на СТО? Не искаме екологичен и социален дъмпинг на пазарите на Европейския съюз, особено по отношение на рибата, която има такова огромно значение както за продоволствената сигурност, така и за оцеляването на множество екосистеми инвестициите трябва да подлежат на изискванията на новите е, актове за прозрачността. Е, риболовът е, може да се сравни с дърводобива и с добивните сектори, като да кажем минодобива, добива на полезни изкопаеми, т.е. петролодобива и трябва съответно правилата да се изравнят. Е, споразуменията трябва също да получат е, допълнително внимание. Е, спорното споразумение за партньорство с Папуа Нова Гвинея е добър пример. Най-сетне. Според договора от Лисабон, нова компетентност на Европейския съюз е защитата на инвестициите на съюза в трети страни. Преди това беше правомощие на държавите членки. Европейският съюз тук може да обослови отговорността от определени условия. Ако се извършва а, риболов в риболовни зони извън Европейския съюз, а, този риболов трябва да бъде устойчив. Естествено, частният инвеститор а, ще има някаква полза от този риболов под знамето на Европейския съюз, но това трябва да се извършва отговорно и да привлечем отговорните инвеститори. За тях трябва да е привлекателна нашата уредба. Към това трябва да се стремим и също времено да задем пример на развиващите се страни за това какво означава отговорни инвестиции. И най-сетне има още едно измерение е, външната политика на Европейския съюз, което заслужава да бъде подчертано. И това са глобалните аспекти на управлението на риболовните е, зони. Е, малко косвена е връзката с всичко, което казах до сега, но не чак толкова далечна. Две трети а, от водите в Световния океан са под национална юрисдикция. Ангажиментите на конференцията в Нагоя за опазване на биоразнообразието и създаването на морски резервати всичко това е нещо, което трябва да свършим сега, но никой не знае точно как да го направим. Това трябва да е тема за предстоящата среща 20 плюс в Рио – Светът се нуждае от глобално управление на океаните и се нуждаем от много усилия, за да спазим и изпълним тази цел. Още веднъж се извинявам, че не говоря за регионалните организации и за партньорските споразумения. Бих се радвала на коментарите ви, дори във връзка с това, което аз до някъде игнорирам. Новият срок е доста притеснителен. За това можем да поговорим по-късно. Срокът за измененията няма да бъде февруари, а края на март, въпреки всичко. Само един месец. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Лувин. Благодаря, господин председател. Благодаря, Изабела, за представенето на доклада. Много съм доволен че предприемаш един холистичен подход. Нашия стремеж е да направим анализ на риболовната дейност в глобален план и да видим нашата отговорност, която ние поемаме. Европейската комисия подема амбициозна реформа, която ние приветстваме. Принципите на реформата трябва да се прилагат и спрямо външните аспекти на е, риболовната ни политика. Така че аз подкрепям този подход на Изабела. краткото си изказване няма да подчертавам, че знам, че има и други деликатни въпроси. Днес обаче ние засягаме въпроси, които също са много важни, така че е много трудно за някои държави членки. Е, това го знаем. друга страна обаче за нас е невъзможно да имаме подход, при който при нашите собствени води да не прилагаме подход, който изискваме в външните отношения, основно африканския бряг и така нататък. И така подкрепям подхода на нашия докладчик. Някои от вашите е, предложения по отношение на управлението на флота, която извършва риболов извън собствените ни води са много сложни. Е, това са много сложни теми. Трудно може да се постигнат е, тези е, общи и конкретни цели, които ти поставяш, Изабел, но това са точно целите, които са ни необходими, за да имаме устойчив риболов за което искам да ти благодаря. Това е добро начало. Обеден съм, че може да намерим добра почва за реформиране на, изцяло на външният аспект на нашата политика в областта на риболова. Благодаря, господин Кадек. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Изабела за високото качество на документа и на работата, която тя е извършила, ще кажа, че е, в общи линии споделям предложенията й. Истина е, че според казаното е, по-късно ще обсъдим срока, но сега е добре да се каже, че общите организации за управление на риболова трябва да гарантират отговорен риболов. Европейският съюз трябва да възприеме своята роля, като интегрира редица елементи в политиката си. Първо, разработването и спазването на мерки, чрез възприемане на възпиращи санкции при повторност на нарушенията следене на капацитета за риболов чрез регистрите, за разлика от днес, също така вземане предвид на екосистемите, разработване на екосистемни показатели, отговорен риболов. Ти каза много ясно, че трябва да дадем предимство на това в сравнение с незаконния риболов, хармонизация, може би с световен мащаб на и изискванията за проследяване, на риболова, също така прозрачни и възпиращи санкции. И най-сетне съгласуването на позицията на Европейския съюз в различните регионални организации. Това е задължително. И по-късно също ще имаме повод да обсъдим тези елементи по-подробно. На този етап от разискванията това исках да а, кажа. Благодаря, а, госпожа Франк. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Левин за работата, която е свършила. Ние сме до голяма степен съгласни с подхода по отделните теми. Само по някои от тях имам различно мнение или имам коментари. Нека обаче да ви изложа сега един друг аспект, свързан с комуникацията. Вече се каза, че предложението на комисията съдържа доста въпросителни, които трябва да бъдат премахнати, трябва да бъдат изнесени, изяснени. Но нека сега да се спрям на самия работен документ. Първо свръх улова. Ако се замислим за международното морско право, ще видим, че за отделните държави при изчислението на свръхулова се прилагат определени принципи. Тук за мен възниква въпроса по какъв начин се изчислява свръхулова, който трябва да бъде докладван. Във вашия работен документ вие пишете, че за основа трябва да бъдат взети последните числа от е, статистиката. Примерно, ако вземем е, е мавританския бряг – Напоследък там условията за риболов са доста по-лоши в сравнение с Европейския е, съюз. Така че, е, според мен, нещата малко трябва да се задълбочат и да бъдат взети предвид е, тези неща. Освен това, говорите за смесена инвестиция съвместно с трети държави тук, във връзка с това, което се каза за смяната на флага, може да се каса за доста важни инструменти. При ефтените флагове и смесените дружества трябва да се огледа по-внимателно и да се види дали е едно такова смесено дружество ще благоприятства развитието във въпросната трета държава. И още нещо, което ми се струва важно. Става дума за актуален а, е, регистър на плавателните съдове и за устойчивия риболов. Целта на този втори регистр трябва да бъде обхващането на флотата, която плава извън териториалната води на Европейския съюз. Разходите за такива плавания ще бъдат по-високи заради по-високите стандарти, които трябва да се спазват. Ако, например, кораб от общността лови е, в, извън териториални води на Европейския съюз, той няма да е конкурентоспособен, сравнен примерно с един корейски кораб. Така че тук трябва да се предвидят изключения или пък данъчни облегчения или други подобни мерки. Но а, в аспекта околна среда не са позволени никакви изключения и никакви облегчения, а, но, когато говорим за конкурентно способност, задължително трябва да предвидим мерки. Това, което казах, се отнася изключително и само за плавателни съдове, които а, ловят а, извън териториалните води на Европейския съюз. И сега още една тема. Трябва да видя как да се изрази, за да не прозвуча много остро. А, Става дума за частната дейност на Европейския риболовен флот. Аз считам, че такава дейност, която се извършва извън рамките на споразуменията, е просто нелегална. В третите държави обикновено става дума за рибни запаси, които не са възобновяеми. И защото държавата на флага трябва да спазва изискванията. Във вашия документ вие споменавате такава частна дейност, такива частни инициативи, които за мен са, меко казано, съмнителни. Разбира се, че всеки трябва да има известна свобода, но това не означава, че трябва да прави това, което му харесва, без значение какви ще бъдат последиците. така че в този аспект не съм съгласна с вас. Познавате ме, знаете какво е моето отношение към тези теми. Темата е най-малкото деликатна когато говорим за така наречените частни инициативи, могат да се правят най-различни спекулации и можем да правим сравнение с други економически дейности, но все пак става дума за ресурси, които не са непременно възобновяеми. Председатели, благодаря. Давам думата на комисията. Госпожа Вайт или господин Пак? Благодаря, господин председател, Нямам много за добавене. Забелязвам, че в тази дискусия като цяло има голяма подкрепа за общите насоки на съобщението за външните измерения. подобно на документа на, господин, на госпожа Левини, ние сме се стремили към холистичен подход в съответствие с принципите на нашата обща политика и многостранните равнища, равнището на международните организации, където все още а, се обсъждат а, тези проблеми. Както господин Каде каза, много е важно да хармонизираме а, подхода си в различните форуми. Многостранни, двустранни, като се съгласуваме с основните си партньори, за да се стремим към устойчивост в световен мащаб. Много се радвам, че тези кратки дискусии в комисията по рибарство са в одобрение на общата насоченост на е, нашия документ. Аз е, също много се радвам на документа на госпожа Лъвин, е, който е с голямо качество и е насочен към преодоляване на всички празноти, които някои от нашите действия на международната сцена ги застрашават беше предложено да се съобразим с директивата за прозрачност или да бъдат създадени критерии за устойчивост. Това ще изисква допълнителни дискусии с други служби, с други комитети и комисии, но бих изразила нашето разбиране за много от предложенията, дадени в работния документ на госпожа Левин, особено разширяването на отговорността на държавите членки спрямо техните граждани – това е въпрос, който трябва да бъде уреден. Искам да кажа, че конференцията в Рио 20 плюс ще бъде много важна за нас в по-нататъчната борба с незаконния улов и постигне на целите ни за устойчивост в наднационален план. Ние ще работим много усилено за да може нашата позиция в тази връзка да намери място в заключителните документи на конференцията. Искам само на, в заключение да кажа, че борбата с незаконния улов се води на всички равнища, но тя трябва да се води, е, това означава на двустранно и на многостранно ниво, е, с, е, с крайна цел глобално решение за преодоляване на незаконния и нерегламентирания улов. В това отношение някои от предложенията в работния документ могат да бъдат анализирани когато направим ревизията на някои други регламенти. Не зная дали колегата иска да каже нещо за споразуменията за устойчив риболов. Ако иска, той ще му дам думата. Благодаря. Пардон, Мерси, мерси. Euh, Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Льовина за вашия доклад, който наистина дава принос в разискванията за външните измерения на реформата. Искам бързо да се съсредоточа върху двустранните споразумения за партньорство. Вие споменахте регулативния характер на този вид спогодби. Много се радваме, че това се признава. Тези споразумения осигуряват защита, подкрепа в сравнение с други инструменти, като да кажем частните договорености. Вие казахте, че подкрепяте някои понятия. Е, във връзка с етикета за управление или подкрепата на сектора. Това за нас е много важен аспект на реформата и на съобщението. Разбирам, че вашия доклад е насочен към конкретни аспекти и е вярно, че в някакъв момент може би е добре поне тези аспекти да бъдат засегнати, тези за които аз говоря, за да се знае, че парламентът подкрепя нашите усилия в тази посока, тъй като те са централни. И имаме необходимост от цялата ви подкрепа, за да продължаваме работата си. Също така основателно поставихте въпроса за излишъка свръхулова. Той е много важен. Този принцип не бива да бъде ограничаван само до намаляване на възможностите за риболов за корабите. Ние в това съобщение наблягаме върху укрепването на научния капацитет и зачитането на научните резултати. Това е ръководен принцип, на който се подчинява нашето съобщение мисля, че заслужава да бъде подчертан. По отношение изчисляването на свръхулова, и с съблюдането на принципите на опазването, ние се стремим а, да, а, към пълна прозрачност на глобалните риболовни усилия. А, така ще можем да определим свръхулова и нашия дял в него. Е, сега не означава това, че ние ще изостанем е, в сравнение с другите риболовни е, региони и народи. Напротив, в трети страни Европейският съюз е ценен партньор за развиващите се страни в областта на риболова, но пък носи аналогична отговорност. В вашия доклад сте очертали едно предизвикателство за усъвършенстване на споразуменията за партньорство, като те останат също така привлекателни за операторите. Ние се подчиняваме на този принцип, съобразяваме го в нашето съобщение трябва ли да се ограничаваме до споразуменията или е добре да излезем извън тези споразумения за партньорство с а, риска да се навлезе в твърде сложни и несигурни сфери? А, може би е по-добре да се остане в пределите на споразуменията, за да бъдат действията ни по-ефикасни. Естествено, не искам да кажа, че тези споразумения ще останат статични и без промяна има определени елементи, които могат да бъдат допълнителни, допълнително внесени в тях. Значи злонамерената подмяна на флага трябва да бъде предмет на много прецизни разпоредби. Господин председателю, това са няколкото бележки, които исках да споделя във връзка с вашите разисквания и предложения работен документ. Благодаря. Благодаря, господин Ек. Сега пак давам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги, за коментарите и за въпросите. Сигурна бях, че господин Кадек ще сподели и моето виждане по редица въпроси, в частност относно вноса. Но вие, господин Кадек, също се изказахте и а, по отношение на а, организация на управление а, на риболова, за което ви благодаря. Сега госпожа Фрака, естествено е също. Вие да не се съгласите с някои от моите виждания. Да, разбира се, за излишъка. Аз няма да навлизам в темата за дефиницията на този термин в своя документ, защото и комисията не го прави в нейното съобщение. Та, въпросът за излишъка е доста сложен. Много от стопанските оператори по спогодбата с Мавритания, например, казва, че не може да разбере как, как се изчислява този излишък. После става така, че след като Мавритания заяви своята цифра, Европейския съюз поема каквото остане. Аз не мога да се опитам съглася абсолютно а, с а, вашето мнение по този въпрос. Разбира се, а, съображенията за еколната среда са а, целесообразни и похвални. Сега, винаги една трета държава може да каже, трябва да ми дадете на мен този излишък, а не на другата страна партньор. Това е обект на преговори. Ние, зелените, по принцип а, а, лансираме идеята, че тези, които осъществяват риболова по най-устойчив начин, трябва да имат предимство, когато става въпрос за правото да извършват а, риболов в а, водите на Европейския съюз. И това е по принцип. Но правата за риболов са винаги на гореща тема. Но когато става въпрос за риболова в международни води, то тогава на кого принадлежи това право. Ние сме съгласни, че тези, които осъществяват риболова по най-устойчив начин, трябва да имат предимство в такива случаи, поне така мислим ние за госпожа Фрага. Аз споменах флага на удобство заедно в едно и също изречение с съвместни предприятия. Това не означава, че всички съвместни предприятия се свързват с ползването на такъв флаг за удобство. Много от съвместните предприятия са в крайбрежни страни. От 2002 обаче вече не насърчаваме подобен подход за регистъра. Казвате, че не бива да се занижават екостандартите. Също времено казвате, че те трябва да се е, конкурират е, на една равна нога с държави, където изискванията в социален и екологичен план не са толкова високи. А, важното е всички европейски граждани да спазват европейските правила – не може да се прави втори регистр, който да отваря вратичка за заобикаляне това изискване. Това е много важно. Мисля, че тъй като се срещнах с представители на отрасъла за улов на рибатон, те смятат, производителите смятат, че не трябва да се свалят нивата на изискванията. Напротив, трябва да се поддържат високи навсякъде по света. За условията на труд, за всичко. Когато сключваме едно споразумение с е, Организация за управление на риболовните зони, не бива да сваляме летвата за частните дейности. Не всички частни дейности са а, незаконни. Нямам изобщо предвид а, такова нещо. Но за да имаме равнопоставеност и справедливост, частните субекти също трябва да спазват онези високи изисквания, които имаме към всички, които работят по силата на някакъв договор с Европейския съюз. За директивата за прозрачността. Това не е само за навън, това е и за пред нас самите. А, прозрачността е много важна в, навсякъде в Европейския съюз, но особено когато става въпрос за оскъдни а, природни богатства, като минерали а, или а, газ и нефт. Трябва да кажем, че и а, морските ресурси са доста оскъдни или поне, че са изключително важни за економиките на определени държави. И за да не се допуска корупцията, да не се допуска чрез корупция да се стигне до подобни споразумения с държави, което, което да наруши и принципите на сигурността. Трябва да кажа също, че не бива да допускаме компромис и да разваляме цялата тази идея за излишъка по отношение на запасите. С това не бива изобщо да си играем. Това, което се посочва в моя работен документ е, че има други начини, по които гражданите на Европейския съюз могат да работят ние като държави на пазара и държави на флага на кораба не бива да допускаме отпускане на изискванията. Ние трябва да имаме по-високи амбиции от това, което виждаме във вашето предложение. Благодаря. Благодаря ви много госпожа Лювин. И с оглед на казаното от докладчика искам да отбележа, че има промяна в първоначално огласения график. Обмен на а, виждания и изменения 21 март. Април гласуваме в комисията. Можем да кажем, че крайният срок за измененията е удължен на сравнение с предварително обявената ви дата. Сега продължаваме с следващата точка, последна за дневния ни ред. Задължение за докладване съгласно регламент 2000 371 от 2002 година относно опазването и устойчивата експлуатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството. Давам думата на Карл Хаглунд. Благодаря, господин председател. Мисля, че дискусията по доклада на Струан Стивенсън а, дава доказателство за това, че доста от нашите доклади и се застъпват и вървят паралелно. Това е предизвикателство за нас. Трябва да има единно виждане и да процедираме по логичен а, начин темата ми в голяма степен а, застъпва въпроси, разгледани от госпожа Родост, която, която работи по основния регламент. А, запознахме се преди коледа с основния документ на Европейската комисия, обсъдихме го преди коледа. Аз ще спра на три въпроса. Първо, опазване и устойчивост. А, второ, за институционален капитал капацитет и трето 12, а, зоната от 12 морски мили. Сега за опазването и устойчивостта. Според мен е много важно да подхождаме ясно и честно, когато комисията излиза със свой подход. Ние смятаме, че подходът за ОДУ не дава добри резултати. Затова смятаме, че трябва да се работи по друг начин, чрез въвеждането на многогодишни а, планове за различните ресурси. До сега плановете за възстановяване на а, запасите са добро начало, но не е достатъчно. Трябва да продължаваме и да не забавяме темпото. Освен това, контролът върху добива трябва да има реално а, място а, в центъра на тези планове. Разбира се, това трябва да се прави заедно с засегнатите страни, именно рибарите, иначе не може да постигнем устойчивост на запасите. Винаги трябва това да се има предвид. Трябва да имаме и предвид на това, че ако оставим запасите да се, да се укрепят, ще се засили економическата рентабилност на отрасъла разглеждането на редица документи сочи, че трябва да подхождаме към въпроса по много амбициозен начин с, с реформата, която виждаме в документите на комисията. Трябва наистина да намерим решение, които се справят с това огромно предизвикателство. Едно от нещата, които също така ясно са застъпени е фактът, че Европейската комисия заявява, че не е успешно управлението на смесените зони за риболов. Това беше посочено и в а, Зелената книга по а, предходния отчетен период а, за партньорски проверки, което вече беше доста отдавна трябва да се премине към многогодишен е, режим на управление, включително при смесените при смесения риболов. Друг важен въпрос а, е, и то деликатен е липсата на данни. Нещо, което много пъти сме обсъждали че трябва да търсим още данни, трябва съвсем твърда позиция да вземем като парламент и трябва да кажем, че държави, които не ни дават необходимите данни или пък друга важна информация, няма да бъдат допускани, за да може да се направи реална преценка на състоянието на рибните, риболовните ресурси. С друга тема, действителният капацитет на риболовния флот на Европейския съюз. Ако погледнем просто тонажа, може да ни се стори, че има спад на риболовния капацитет. Но трябва да имаме предвид и е, големия напредък в технологично отношение през миналите 20 години. Тогава ще видим, че е, действително капацитетът е нараснал е, съгласно последните данни с 29%, което е доста впечатляващо. Отчитайки особено, че през цялото това време имахме схема, която прилагахме в Европейския съюз, която цели намаляване на капацитета. Очевидно е, че тя не успява. Това го казах и преди коледа. Ако има нещо, което Европейската комисия не засяга в достатъчна а, степен в своят а, пакет с реформи е как се реши въпроса за намаляване на капацитета. А, трябва да си дадем сметка, че ние не, мож, не сме го направили, и че ни струва много пари, но трябва да го обсъдим тук в парламента и да видим как да се справим с тази задача. Нелека задача. И така, това е нещо, което вече може да се очертае като ясна позиция на парламента в моя доклад. В господ... доклада на господин Стивенсън говорихме за максималният, за а, прехвърлимите концесии и ясно стана, че може чрез тях при определени условия да се управлява размера на риболовното усилие. Знаем, че това може да е трудно при липса на определени предпоставки, но трябва да не се отказваме за сега. Аз лично също имам някои а, съмнения относно предложеното а, в сегашния му вид. Що се отнася до а, общия размер на рибните запаси, не е лошо да си припомним а, какви са последните данни. Това са от 2011 година 63%. 63% има надвишаване на риболова в Атлантическия океан, 60% в Балтийско море, 83% в Тихия океан. И в Средиземноморието, извинете. А, трябва да мислим за капацитета и е, за свръхулова, защото като цяло това а, е доста неустойчиво поведение и изисква по-сериозен подход от наша страна. Това е нещо, което смятам да застъпя в моя доклад и още една тема, която струва ми се още от сега е добре да разгледаме. Ако погледнем въпроса за капацитета и как да подхождаме към по-дребните риболовни съдове. Господин Патрон също каза, че е добре да отчетем спецификата на дребните риболовци. И това е, е добре, трябва да се разгледа също в този контекст. Друга тема. А, как да подходим към въпроса за свръхкапацитета, когато виждаме, че предложенията на комисията, като например за бракуване на съдовете и така нататък, не дават резултати. Трябва да се търсят по-ефикасни схеми. Това не променя факта, че капацитетът е твърде голям. Също така трябва да търсим начини да подкрепяме рибарите, при положение, че трябва да се съкръщават квотите на места, където виждаме, че намаляват запасите, какво, как да подходим, какви са решенията в този случай. Трябва ясно да очертаем нашата позиция. Искаме заедно на този етап да обсъдим този въпрос. На последно място за въпроса с зоните с 12 в, на разстояние 12 а, морски мили. има а, споразумение, принципът на относителната стабилност, разбира се, действа, обаче по, държавите членки се съобразяват с собствения си интерес на първо място. А, това е а, суровата истина, колкото е трудно да, а, е, да я приемем. Тук трябва да започнем, може би, с въпроса дали размерът на 12-милната зона е достатъчен или да преминем към 20 мили. И идеята е спорна, няма да мине лесно, но поне е добре да се види какви са възможностите да се даде по-нататък подкрепа на по-малките риболовни а, а, субекти. Това е. Като цяло този документ смятам, че има по-изразен политически характер. Трябва да посочим какви са предизвикателствата и амбициозните ни сели. А по-конкретните аспекти да ги оставим на доклада на госпожа Родост и на господин Кадек. А мисля, че в нашата комисия трябва да разгледаме по-политически въпроса преди да се захванем с огромната работа, която ни чака през тази година. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря ви, господин Хагунт. Сега господин Гробарчик има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Хаглунд за представения документ е, и за въведението, което направи. Мисля, че документът е много важен и сега бих искал да споделя с вас какво е моето мнение по тази тема. Е, смятам, че документът изобщо няма нужда да бъде политически трябва ясно да се заяви какви са принципите, които спазва всяка държава, за да изпълнява своите квоти и каква система ще въведе. Ако документ се чете добре, мисля, че проблема ще се реши. Многократно съм питал комисията как възнамерява тя да процедира с квотите за отделните държави, за съжаление никой не знае. Никой не знае по какъв начин трябва да бъдат разпределени квотите. Казва се, че това е задача на всяка отделна държава, но защо никой не знае е, как е, ще бъде решен този въпрос? Питал съм много членове на комисиите, никой не ми даде отговор, всички ме препратиха към отделните държави и казаха, че това е вътрешен въпрос. Карл, между другото, спомена и, че ни липсват данни. Липсват ни данни от всевъзможно естество. ние знаем, че държавите членки могат да правят изключения от квотите. Е, и задължението за докладване остава едно и също. Знаем, че не е разрешено да се надвишават квотите, защото това влече трудности за съответната държава. Комисията казва, че квотите са от компетентността на страните членки и така се завъртаме в дяволски кръг. Ако искаме да променим политиката, да отидем повече в посока към регионално управление, ако искаме да се работи в по-малка, по-тясна рамка, трябва съвсем ясно да кажем по какъв начин трябва да се разпределят квотите или пък да поискам от страните членки да представят каква е процедурата при тях. Ако не ни се представи такава информация, не ни остава нищо друго, освен да вземем политическо решение, което няма да доведе до нищо. Ако квотите се определят от всяко отделна държава и те ще намаляват, този принцип изобщо всъщност не се съобразява с ресурсите. Остава отново едно голямо неизвестно. Ето такава, според мен, е атмосферата около доклада. Председателя, благодаря. Има думата последния докладчик, госпожа Левин. Так eh, eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на нашия докладчик Карл. Много бе интересно изказването му. Естествено, трябва да обсъдим всичко, свързано с реформата, тъй като всички елементи са важни. Много от тях са отразени в проекта на Европейската комисия за 12-милната зона. Що се отнася до квотите, като че ли тук много ударение се поставя върху липсата на информация от държавите членки за общия им флот. И това е доста обезпокоително. Между другото, това явление продължава. Това се позволява това е обезпокоително. Вярно е, че държавите членки са длъжни да съобщават какъв е капацитета на техните флотове. Имаме обща риболовна политика, доста пари получават държавите членки за нейното осъществяване. Следователно, трябва да се разбере, че работим заедно ловуваме в едни и същи води, получаваме едни и същи субсидии. Следователно трябва да се подчиняваме на едни и същи правила. Включително когато става дума за отчитане на капацитета на флота. Напълно неприемливо е държавите членки да не правят това. Впрочем, доста държави членки попадат в тази категория на неотчитащите се и то големи риболовни държави. В проекта на комисията се визира и 12-милната зона – Нещо, което се запазва за дребния риболов. Така е от 83-та година. А то ще рече. Не трябва да си представим, че 12-милната зона, само защото е запазена от 83-та година за дребните рибари, гъмжи от риба. Не, и аз с дребните е, рибари се чудя какво правят. Не знаят дали има определение на дребния риболов. Не знам дали държавите членки са направили такива определения. Те вероятно са различни. Е, истината е, че е, в тази зона тя въжи за шведските, сигурно полските и може би финските води, има твърде голям риболовен свръхкапацитет. Прекалено много се лови. Това, че е, риболовът е дребен, е, в дребни мащаби, не означава, че той непременно щади околната среда. Следователно, тук също имаме нужда от регулиране. Друг момент, който искам да откроя и да предизвикам дискусия по него. Той е свързан с а, е, планирането на морските пространства, тяхното устройство – ако погледнете конкретно тази 12-милна зона, има един много полезен механизъм, който може да се приложи, за да се определи каква морска дейност може да бъде допусната, за да се постигнат устойчиви резултати. Мисля, че тук трябва да възприемаме подход цялостен, холистичен – да видим дали между различните зони има препокривания, дали има разминавания. Това е въпрос, който е разгледани от комисията, трябва да се види в кои зони се ловува, в кои зони има ветрогенератори, къде има зони по Натура 2000, защото има всевъзможна дейност в морските райони сега. И мисля, че при устройството на морските пространства трябва да вземем предвид всички тези елементи. Трябва да ги вземем предвид, когато регулираме 12-милната зона, защото тя има значение за целия Европейски съюз. Благодаря, господин Стевансън. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на този последен момент, който засегна госпожа Левин за устройството на морските пространства и в частност планирането на ветрогенераторните паркове по брега. Това е тенденция, която бележи ръст в целия Европейски съюз. Според учените в Великобритания, а в цяла Европа най-важните райони а, на раци и омари са при нас. При Йоркшир голяма част от улова се изнася в Испания и в други държави членки. Местните ривари, които се занимават с това поколение на и печелят не лошо, чуха, че 80 гигантски турбини ще бъдат построени в един огромен район, с което ще бъде смутен животът на морското дъно, ще бъдат изринати мили, буквално хиляди тонове от морското дъно, с което ще се разруши риболовния район. но още по-лошо е, че компанията, която се е занимала с този проект е датска компания Don Energy. Местните рибари получиха съобщение от тази компания, в смисъл, че в бъдеще те трябва да искат разрешение от това дружество, за да извършват риболов. Значи, без никаква консултация с британското правителство са направени тези съобщения, разпратени са те до местните рибари и казват на моите избиратели, в бъдеще ще трябва да искате разрешение от датско дружество, за да ловите риба, която на всичко отгоре може би няма и да я има, защото местообитанията и ще бъдат напълно съсипани. Това е абсолютно неприемливо всъщност рибарите казват, че очакват подобни дейности в цялото крайбрежие на Великобритания. Може би хиляди квадратни километри земя ще бъдат засегнати, както и хиляди квадратни километри морско дъно, без никакви консултации, без никакви допитвания строителните работи и постоянната вибрация на турбините, когато те бъдат задействани, ще разрушат риболовната дейност в мащаб, какъвто не сме виждали до сега. Не бихме могли да позволим а, това да продължава по този начин. Председателят. Благодаря. Комисията. Господин Купер. Um, благодаря, господин председател. Добър вечер съвсем накратко. Мисля, че нямам какво толкова да добавя към а, изложението на господин Хагалунд за това, което той смята да включи в своя доклад. Аз смятам, че той е напълно в правото си. Точно там трябва да се говори за многогодишните планове и тяхното разширяване в по-широки да се отча... планове да се включват и множество видове, множество запаси. Мисля, че това е важно допълнение към нашата, нашия документ. И е добре да се подчертая също и включването на повече данни като обосновка за тези многогодишни планове. Вие знаете, че ние също устояваме тази позиция отдавна. Що се отнася до е, капацитета и свръхкапацитета, мисля, че ясно се заявява, че има елементи, които правилно ни водят към е, извода, че продължава да има свръхкапацитет, въпреки че има усилия да се определи е, колко е размера на този капацитет глобален вид. Все още има а, случаи, а, когато получаваме сигнали е, за това, че имаме сериозно предизвикателство в това отношение, въпреки свиването на размера на флотите и така нататък и а, програмата за скраб тук трябва да има място и въпроса за прехвърлимите концесии. Накрая за 12-милната зона има някои искания тя да се разшири до 20 морски мили. Това наистина беше обект на консултация, но искам да прочитая тук две неща. Първо, такова е положението от самото начало на общата политика в областта на рибарството и това е част от политическия компромис, постигнат през 70 80 години. Така че въпросът е много деликатен. Исканията за промяна са съвсем ограничени. И с това смятаме, че трябва да се придържаме към 12 мили и по този начин осигуряваме някаква защита на а, дребният флот. Не съвсем, зависи от конкретния случай, но определено в някои случаи поне това помага на а, дребните риболовци и защитава и а, зона. По другите въпроси. Господин Гробатчик каза, че иска да разбере по какъв начин се разпределят квотите между държавите членки. Един от начините Извинявайте за телефона. Един от начините за по-голяма прозрачност относно квотите ще бъде именно въвеждането на системата за прехвърлимите концесии, защото това ще бъде една система на пазарни принципи и всеки ще може да види кой с какви квоти търгува. Другия елемент е, че и в нашето предложение искаме държавите членки да ни уведомяват как правят разпределение на риболовните възможности. Тоест, при а, новата а, политика, обща политика в областта на рибарството, това ще стане ясно. За госпожа Лювин, два коментара. Както казах и преди, не, самият режим, за да не сте мили, не се отнася до а, малките а, риболовни флоти, а за въпроси, касаещи крайбрежната зона, която е съвместна за държави членки. Тоест и двете държави да могат да извършат риболов в тази зона. А, този смисъл 12-милният режим не се нуждае от а, повече дефиниции. А, предложението в а, сегашния а, регламент съвсем ясно е посочено кой има право да ловува там и кой не. А, специално за а, а, дребния риболовец става въпрос. А, сега, следващия въпрос за необходимостта от а, а, пространствено планиране на морето. Това, нека да кажа, не е част от а, общата политика в областта на рибарството ние не го предлагаме като част от общата а, политика в областта на рибарството, но все пак вие знаете, че комисията засилено работи с държавите членки, за да може да се възприеме тази концепция за планирането на морското пространство, а, ние подчертаваме, че е необходимо да се работи а, определено по-усилено в тази посока. Благодаря. Благодаря на комисията. А сега а, за обобщаване на дебата докладчика, ако може да се вместите в две минути. Благодаря, господин председател, Ще се опитам да го направя. Председателят на комисията представителят на комисията много добре се справи с поставените въпрос, но и Изабела е, го каза е, неприемливо е да има по отношение на капацитета недостиг на данни от държавите членки. Определението на дребно мащабен е, е нещо, с което трябва да се занимаем така или иначе в този контекст, но се връщам на казаното от Изабела. 12-милната зона, разбира се, не бива да бъде район, в който позволяваме всичко да се случи, защото ни се струва, че там гъмжи от риба. Мисля, че там може да се е, стигне до още по-лош свръхулов, още по-тежък свръхулов, отколкото в други райони на Световния океан. И най-сетне, както каза господин е, Стивенсън, има различни последици изграждането на ветрогенераторни паркове. Една от тези последици е свързана с отражението на построяването и функционирането на такива ветрогенераторни турбини върху морската среда. Вярно е, че те са важен източник на енергия, но трябва да бъдат построени където му е мястото. За това ставащото в момента е доста обезпокоително. Поради характера на моя доклад, е, ние бихме могли е, евентуално да засегнем е, този въпрос. Това не може да стане в доклад на госпожа Лъвин. Можем поне да го споменем така, че да дадем начало на разисквания. Мисля, че това е абсолютно задължително, много полезно. Трябва да се спрем на въпроса за планирането на морските пространства. Много е важно. Благодаря ви. Благодаря, господин Хаглунд. Приключихме работата за днес след обед. Искам само да кажа, преди да прекратя заседанието, че искам да ви благодаря за това, че така улеснихте работата ми през първия ден. Не знам дали винаги ще ми е така лесно, но началото бе добро. Утре в 9 часа възобновяваме работа, но няма да бъдем тук, а в зала ПЦ 3050. Започваме точно в 9 с обмен на становища с министъра отговарящ за риболова на Дания. Дания изпълнява функциите на председател на Европейския съюз. Благодаря ви. Сега заседание на координаторите. Онези, които не